по дневния ред докладчик на господин пограничава на емисиите във въздуха на определени замърсители. Е, господин Анджей Гжип в качеството на докладчик има думата за 4 минути. Госпожо председател, благодаря. Директивата, която ще гласуваме утре, определя пределни стойности за азотен окис и за дребни прахови частици. За горивни инсталации с входяща топлинна мощност от 1 до 50 МВт. Така се запълва една празнина в законодателството, в директивата за екодизайна се определят стандартите за по-малки горивни инсталации и директивата относно емисиите от промишлеността урежда въпроси свързани с инсталации над 50 мегавата. С новите разпоредби се гарантира по-високо качество на въздуха. Освен това се оказва закрила за по-малките инсталации, които се управляват от малки и средни предприятия или от общините. Те се използват в социални заведения, в, в болници, училища. Но а, има изисквания които водят до допълнителни разходи, например, когато се преминава към използването на повече биомаса, както е в скандинавските страни. Освен това, сега се предвижда намаляване на разходите за крайните потребители. Това е важно по социални и енергийни съображения. Насърчава се е, обмяната е, на е, енергия в е, инсталации, е, които са за индивидуални или колективни нужди, които най-често се използват в Централна и Източна Европа. Така се обръща внимание на економически, социални и екологични потребности. Освен това, няма да се налагат прекомерни разходи за операторите. През юни, по време на неформалния тристанен диалог, беше постигнат на договореност между трите институции – също в рамките на Корепер беше прието, само една страна беше против. Комисията по околна среда на парламента гласува с голямо мнозинство в подкрепа на този, тези промени. Преговорите с съвета бяха много сложни, трябва да го призная. Трябваше да разгледаме всички разпоредби, включени с директивата. Промяната във всеки елемент ще изисква промяна в подхода. И накрая искам да благодаря на всички за оказаната подкрепа, на целия преговарящ екип на Европейския парламент, на докладчиците в Сянка. Искам също да благодаря на Латвийското председателство и на представителите на Европейската комисия за тяхното съдействие. Благодарение на всички е, тях бяха постигнати задоволителни резултати. Благодаря. Давам думата на господин е, еврокомисаря Фил Хоган. Е, госпожо председател, уважаеми евродепутати, радвам се, че имам възможност да представлявам своя колега, еврокомисара Вела, на това събрание. Намаляването на емисиите е много важен момент в нашата, на нашия пакет за екологията от декември 2013 година и съответната програма за действие, така че да се намалят рисковете за човешкото здраве е, съгласно документите, прияти по времето на ирландското председателство. Въпросът за емисиите остава особено е, важен момент, е, защото замърсяванията води до хиляди, смъртта на хиляди души и много сериозна загуба на здравето и множество отсъствие от работа. Така че подобен документ ще ни даде възможност да постигнем в бъдещето целите за намаляване на емисиите съгласно приятите документа. Моят е, колега, е, господин Вела, ме помоли да предам поздравления на господин Гжип и неговите колеги от Парламентарната комисия по екология за постигнатото. Така ще имаме възможност да постигнем, е, да запазим целостта на съществуващата директива без да ограничаваме гъвкавостта на държавите членки за прилагането й. Например, свързаните с, използ... с биомаса е един важен въпрос и така или иначе гарантираме последователност на политиките и синергетичен ефект. Вие също така ясно споменавате колко е важно да се обърне внимание на енергийната ефективност и въглеродните емисии. Ние ще обърнем внимание на това. А що се отнася до постигнатото по отношение на директивата за средните горивни инсталации, мисля, че даваме прием, пример за добра законодателна дейност, като очертаваме да средносрочни и дългосрочни задачи с цената на по-малко бюрокрация. И накрая искам да кажа, че е, едновременно с, енергийната, с ефективността за екологията, ние даваме рамо и на европейската индустрия и технологичното развитие, което я прави по-конкурентоспособна. Подкрепяме това въпреки че трябва да си запазим правото да вземем решение по отношение на актовете за изпълнение. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар от господин Фредрик Федерли от името на комисията и те трябва да получи думата, но той не е тук. Сега господин Джовани Лавия от НП имате думата за две минути. Благодаря, госпожо председател господин комисар Хоган. Искам в началото да благодаря на докладчика и на всички колеги, които положиха много усилия за да се стигне до това споразумение. Благодарение на него ще имаме ограничаване на емисиите в един сектор, който до сега не е бил обект на регулация. Ето защо искам да благодаря на комисията и на председателството за доброто сътрудничество. Те го демонстрираха от самото говорите. Настоящото законодателство засяга средни горивни инсталации с входяща мощност между 1 и 50 мегавата. Благодарение на законодателството се създава система за регистриране, за да може да се гарантира, че държавите членки ще спазват изискванията. Основната цел е да запазим доброто качество на въздуха, да съхраним здравето на нашите граждани. Текста представлява един компромис е, сам по себе си. Споразумението, до което стигнахме, промени до известна степен предложението на комисията – да се надяваме, че сега благодарение на промените ще подобрим качеството на атмосферния въздух, без да налагаме твърде голямо бреме на малките и средните предприятия. Искам да преканя комисията да обмисли възможността за това да се налагат по-низки стойности на, на лимитите, Настоящото законодателство може да се разглежда като част от е, подготовката за конференцията на страните или КОП-21 в Париж. Европейския съюз трябва да положи всички усилия, за да се справи с измененията в климата и мисля, че това законодателство е стъпка в тази посока и то амбициозна такава. Господин Лучи, от името на социалистите и демократите, две минути. Благодаря, госпожо председател. Чухме толкова много думи, но най-вече, най не виждаме, че те се превръщат в дела. Повече от 140 е, хиляди инсталации от този мащаб не са нямат специално заложени правила говорим за серен диоксид, окис окиси, прах, които са сериозни замърсители. Основната причина за смъртни случаи в Европа е свързано с замърсяването на въздуха. Това, което се прави, е стъпка във вярната посока, тъй като защитава здравето на хората и състоянието на планетата, без да се накърняват европейските фирми. Разширяването на обхвата е, включването на въглеродния моноксид също е нещо, което приветстваме. Има изисквания държавите членки да направят оценка за това къде са необходими по-строги мерки над лимитите, които са заложени за замърсяване. Също да се приложат по-дълги срокове за прилагане за унези инсталации, които осигуряват отопление чрез използване на биомаса социалистите и демократите ще подкрепят предложението. Благодаря. От името на ЕКАРЕ има думата госпожа Ядвига Вишневска. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Добра новина е, че най-сетне директивата за емисиите във въздуха на определени замърсители за средните горивни инсталации е факт. Тя отразява опасенията на е, немалко хора. За мен особено важен е въпроса за горивните инсталации защото те са широко разпространени, както и в моята страна, Полша. Те работят основно с въглища, което води до сериозно замърсяване на въздуха в Полша бяха направени изменения, които налагат задължения, което пък разбира се води до увеличаване на разходите и в крайна сметка някои от тецовете ще бъдат закрити, а това ще ни накара да, изпол... да прибегнем до инбление, което пък ще осложни нещата с контрола на емисиите. Това би било контрапродуктивно и в разрез с общите идеи на политиката за да бъдат изключени такива инсталации от по-високите нива до 2030 година е израз на здрав разум. За това се радвам, че в крайна сметка моето предложение намери отражение в директивата, че измерванията трябва да се правят в стабилни условия скандалът, на който ставаме свидетели с фирмата Volkswagen, фирмата и, и приложила е измама по отношение на емисиите, сочи ясно колко е важно да имаме реалистични изисквания по отношение на емисиите и колко е важен правилният контрол. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега за, от името на либералите и демократите за Европа, господин Ян Ехут има дума. Хутема, две минути. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в Сянка от името на Алде искам да благодаря на всички колеги, които работеха по доклада. Сега постигаме необходимата регулация на емисиите от средни горивни инсталации. По този начин ще намалим действително емисиите и ще допринесем за доброто качество на атмосферния въздух. Сега имаме пакет, който е обект на споразумение между институциите. Аз се противопоставих на стремежа да се намали лимита максимално, без да е ясно каква точно ще е регулацията от тук нататък. Що се отнася до насърчаването на използването на биомаса, мисля, че сега има възможност да се предприемат мерки в тази насока. Може да се използват някои конкретни инсталации в спешни случаи, но не и в обичайната ситуация. Добре е държавите членки да се получат една от друга, да извлекат добри практики. Някои държави членки имат по-голям опит. Радвам се, че резултатите от преговорите бяха добри създаваме възможност сега наистина да се реши проблема в неговите корени и да се подобри качеството на въздух. Благодаря. Фания Торес Госпожа Торес минута. Ние сме доволни, защото беше постигнат консенсус по предложението. Считаме това за важно и че трябва да се приложи в цяла Европа, включително Канарските острови, Азорите, Мадейра и други европейски територии. Фактът, че тези острови са отдалечени, не трябва да е пречка за гражданите, живеещи там, да имат същите права, като останалите. Ние искаме също да гарантираме, че фирмите няма да използват празнина в законодателството, за да застрашават здравето на хората и околната среда. Важно е да отчитаме също и правата на корпорациите, но да отдаваме предпочитание на правата на гражданите. В Канарските острови има една от най-големите инсталации в Европа. Трябва да се прилагат на практика изискванията, да не се допуска емисия емисии на някои замърсители във въздуха. От години имаше съмнение за измами, но нищо не беше направено, докато ни избухна скандала. тъй като тези инсталации допринасят за емисии, които водят до промяна в климата, е необходимо да се обърне още по-сериозно внимание. Скоро предстои срещата на върха в Париж, КОП 21. Благодаря от името на зелените господин Айкхот. Благодаря. Преди всичко бих искал да изкажа благодарност на докладчика от името на нашия докладчик Сянка. Ние приветстваме направеното от вас. Ние говорихме доста за източниците на емисии, за автомобили, сега говорим за горивни инсталации. Да си кажем честно, винаги е трудно да се стигне до законодателства дейност. Винаги, когато говорим е, за чистотата на въздуха, не е ли по-важно да се мисли за източница? източника? Това ни казват хората. Тръгнем ли да го правим? Има страшно много изисквания, вратички, удължаване на срокове, дерогации и така нататък, и тъй нататък, и тъй нататък. А, е, така и случая бе тук. И жалко Жалко, че съветът не е тук, защото той е главният генератор на вратичките и се радвам, че Европейския парламент успя да затвори мнозина от тях. Но нека не оправяме нещата след това. Ние искаме да намалим на национално ниво 20% емисиите, но тръгнем ли да говорим за източниците, трябва да бъдем бдителни, защото в противен случай ще продължаваме да тънем в затруднения трябва да бъдем еднакво справедливи спрямо всички източници. Мисля, че до резултатът е добър, но добре ще, ще да бъде съветът да помогне също. Господин Есрич има синя карта към вас. Ще чуете ли въпроса? 30 секунди. Благодаря, че приехте синята карта толкова късно вечерта. Говорите за това, че трябва да се реши проблема при източника. Източника е индустрията. Без индустрията няма да има пари, за да се плаща за това, което искаме да постигнем а именно чистия въздух. Не смятате ли, че интересите на индустрията все пак трябва да се вземат предвид и всички мерки, които се въвеждат да отчитат интересите на индустрията, защото индустрията генерира богатство, не само замърсяване? Господин Айкхаут, интересен въпрос. Мисля, че точно по това досие сме достатъчно е, добронамерени към индустрията. Между другото, в момента плащаме милиарди за здравеопазване и, и всеки дава своята дан. Мисля, че сте съгласни с принципа замърсителя плаща. По-добре замърсителя да плаща, отколкото всички хора и всички общества. Мисля, че принципа замърсителя плаща ще бъде прегърнат дори от хора като вас. Никола Педичини. Благодаря. Пьер Никола Педичини от е, Европа на свободата и пряката демокрация. Allora, è vero che questa... Благодаря, госпожо председател. Наистина с това предложение се запушва една празнина в законодателството за средните горивни инсталации. Но няма желание да се включат особено токсични замърсители, като живака, диоксините. Измененията, въведени от парламента, дори подкопават под предложението на Европейската комисия. Не са включени офшорните петролни платформи. Освен това, не са включени инсталациите, които използват биомаса. Те могат да замърсяват колкото си искат. Трябва да насочим вниманието си към използване на чисти източници на енергия. Вместо това обаче ние наливаме пари в джобовете на многонационалните компании в областта на енергетиката. Господин Балско. Благодаря за думата, госпожо председател. Когато през юни проведохме съвместно за среща, Европейската комисия каза, заяви своя ангажимент към намаляване на емисиите във въздуха и че ние трябва да служим като пример за трети страни. Това е повод за гордост, но вижте какво стана с Volkswagen. Гордите думи са хубаво нещо, но си се разминават с практиката. И така, какви са нашите задължения? Мисля, че нашето задължение е не е просто да се опитваме да кърпим нещата. Това трябва да намери място в директивата. Несъмнено това е необходимо. Необходимо е, защото факт е, че много европейски граждани страдат. Здравето им страда от това. Комисията поздрави докладчика. Много се зарадвах да го чуя, защото докладчик, доклада има са интересни изменения и трябва да ги приемем, за което ще се радвам. Благодаря. Председателката госпожа Пирих има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Искам да благодаря на докладчика за това, че положи толкова усилия по това толкова техническо досие. Тук се засяга една много важна политика. Става дума за емисии, които се генерират от така наречените средни горивни инсталации, инсталации на газ, различни инсталации, които най-често откриваме в селски райони, в отдалечени райони. Те не са маловажни. Добре е, че сега имаме известен напредък по отношение на качеството на въздуха. Само, че не трябва да се отказваме, да, да почиваме на лаврите си. Гражданите постоянно искат да се подобрява качеството на въздуха и ето защо трябва да намерим практически решения на проблемите. Много е важно комисията в разумни срокове да вземе решение за това дали не трябва да се променят праговите стоености, като си има предвид, че има възможност за проучване и на използването на нови технологии. Не можем винаги да приемаме по-високи прагови стоености. Ако в бъдеще се появи по-добра технология за пречистване на въздуха, защо тя да не бъде взета предвид? Разходите естествено са важен аспект тук. Те трябва да бъдат взети предвид. Да не говорим и за заетостта, за работните места, защото когато се налагат да освобождаваме хора, това не е добре. Ето защо е необходимо да се установи необходимото равновесие. Трябва да се опитваме винаги да решаваме екологичните проблеми, но не трябва да сме и фундаменталисти. Радвам се, че в комисията МВ се взе решение за известни изключения, там където качеството на въздуха е горе-долу добро. Жил Парньо за на минута. Остават някакви броени дни до среща в Париж. Ние продължаваме да говорим за проблемите, които ни безпокоят, е всичко, което влияе на климатичните промени и подобряване на качеството на въздуха, е, трябва да бъде направено. Всяка година стотици хиляди души умират поради лошото качество на въздуха. Това показва, че има сериозна заплаха за нашето здраве от замърсения въздух. Трябва да се въведат строги лимити за такива сериозни замърсители, като серния диоксид, въглеродният моноксид и прочие. Необходимо е да се предостави нужната информация, за да може комисията да вземе законодателни решения максимално скоро. Радвам се, че ние изготвихме този доклад. Това ще бъде нашият принос към КОП-21 в Париж. Благодаря. Джули Гърлинг за една минута. Благодаря, госпожо председател. От името на нашата политическа група приветствам е, постигнатото съгласие. То е, е коректен компромис между различни гледни точки след трудни преговори. Затова изрично искам да благодаря за, на докладчика за свършеното до сега. Мисля, че наистина е важно да постигнем съгласие и то максимално бързо, защото качеството на чистия въздух е едно от най-сериозните предизвикателства пред Европа. Лесно е да, да бъдем перфекционисти, но понякога доброто перфект, перфект перфектното, перфекционизъм е враг на доброто. Така че нека все пак да задаваме изисквания, които да дадат възможност да постигнем нови технологии, ами енергоисточници и така нататък. Приветствам резултата. Сега Нилс Торвалд за а, една минута. Благодаря. Почти цял ден вече говорим за качеството на въздуха тъй като тук има много различни аспекти и без съмнение има основания за тревога. Точно преди да потегля към Страсбург, видях в Финландия една малка интересна табела, на която пише следното. Най-чистия въздух в Европа е в Лапландия. В финландска Лапландия. Това не е станало, тъй като там има е, най-малката гъстота на населението от 2 човека на квадратен километр. Е, с тази оговорка трябва да кажа, че трябва да се положат усилия, за да може във всички държави членки да се справим с проблема е, на замърсяването на въздуха. Въпреки всичко обаче имаме проблеми с принципа еднакво за всички. И отново мога да дам за пример Финландия. В Финландия зимата е тежка и понякога виждаме и дядо Коледа да идва. Благодаря Катържина Конешна за една минута парламент и... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейския парламент, както и националните парламенти, се занимава с емисиите и ограничаването на тези емисии до доста време и ние успяваме да постигнем известни резултати. Радвам се, че сега обръщаме внимание на средните горивни инсталации. Това е една неизпълнена задача, така че трябва да помислим, разбира се, и за намаляване на други ви, е, емисии за някои държави, обаче това може да се окаже контрапродуктивно. Например, е, затварянето на малки тецове ще доведе доведе до потребление, до домакинско потребление на изкопаеми горива и отново ще имаме замърсяване на въздуха. Трябва обаче да се помисли за местни е, електроцентрали, като да речем в, моя край има, разбира се, има такива инсталации. Така ние успяваме да намалим емисиите във всички страни. Трябва да подхождаме коректно по този въпрос. Председателката, благодаря. Госпожа Госпожа Джулия Риц, една минута. Госпожо председател, моята партия вярва в важността от подобряване качеството на въздуха в Европа, но ние сме твърдо против предложението на комисията да създава ново законодателство в тази област. Ние сме против директивата за екодизайна, както и директивата за емисия от промишлеността. Ние ще се противопоставим и на директива, която обхваща всички средни горивни инсталации. Ние искаме регистрационна схема да се предлага за всички нови инсталации, но читаме, че това не е въпрос, който трябва да се решава от неизбрани бюрократи в Брюксел. Ние приемаме нези изключения от директивата, които смягчават прескриптивния, прескриптивния характер на директивата. Малцина са унези, които могат да се позволят инвестирам в тази среда, въпреки че се твърди, че се създават по-добри условия за инвеститорите. Допълнително регламентиране от Европейския съюз няма да доведе до повторна индустриализация на съюза и подобряване на производителността. Благодаря, Мариана Петир. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, замърсяването на въздуха оказва вредно въздействие върху здравето на човека и върху околната среда. Има данни, че през 2010 година е имало 400 000 е, случаи на преждевременна смърт поради замърсен въздух. Разходите варират между 300 е, и 400 милиарда евро. Разходите за здравеопазване поради е, проблеми причинени от замърсения въздух. Един милиард пък се плащат за разрушението, което се причинява на различните сгради, следствие от замърсения въздух. Има информация, че качеството на въздуха се подобрява през последните години но проблема все още е много сериозен. Вече няколко десетилетия в Харватия се правят законодателни опити да се регулират тези средни горивни инсталации. Същото въжи за малките инсталации. Често редовно измерваме замърсителите във въздуха. За съжаление, в Харватия навлиза мръсен въздух от Босна и Херцеговина. Там има различни рафинери, само че проблема не е само в Босна и Херцеговина. Има замърсители, които идват и от други страни. Радваме се, че сега има директива, която предвижда минимални изисквания за емисиите от тези средни горивни инсталации, но е много важно да не се увеличава административната тежест. Благодаря. Благодаря, господин Карлос Сориньо, за една минута, госпожо председател, господин еврокомисар. Обсъжданата тема е изключително важна, преди всичко светлината на предстоящата конференция за климата, но и, и за, с оглед на емисиите, особено светлината и на най-новите събития. Ние трябва да бъдем пионери, да бъдем водещи в пречистването на въздуха. Нуждаем се от нови технологии. Европа трябва да насърчи економиката в подобна посока. Екологията не е проблем, тя е шанс да поемем лидерска позиция в тази област, особено и в светлината на енергетиката. В момента ние сме е, под прожектора на световното внимание. Трябва да запазим доверието в Европа. За това се нуждаем от разпоредби, които да опростят нещата и да ги направят приложими. Господин е, Евжен Тоженовски, една минута. Госпожо председател, господин комисар, както бяха както показват замерванията по погранични райони на държавите членки виждаме, че има замърсяване от едната страна на границата на другата. Малките инсталации са сред замърсителите. Ограничаването на емисиите върху големи площи е сериозен проблем. Затова е необходим цялостен подход, а не само административни мерки. Тези стъпки трябва да са придружени с мотивационни мерки, подобряване на информираността. Необходимо е също да се модернизират тези инсталации, като се подкрепят иновациите и изследвания в областта на по-чисти извори източници. Благодаря, господин еврокомисар. Много се радвам на това предложение, но аз смятам, е, че е, най-отдалечените е, територии не бива да бъдат изключени от тази възможност. Явно лобито и там си казва думата, но аз не допускам това изключване, защото те няма, те няма да имат в това отношение преимущество. Това е наистина важен момент за здравето. Така че не вярвам, че това трябва да бъдат само правила за континента. Трябва да потърсим е, конкретни характеристики на тези региони, но е, член 349 се оказва обърнат надолу с главата. Нещо, което аз не приемам. И аз приканвам колегите конкретно това изменение да бъде обект на отделно гласуване утре. Председателката, благодаря. Господин Бил Етерич, една минута. Благодаря. Ето ни отново нова директива за справяне с замърсяването на въздуха. Всички искаме да дишаме чист въздух. Аз съм от един район на Англия, който се нарича Черната провинция. Защо? Защото поради индустрията там въздуха дълги години е бил черен от смога и много хора са починали поради този проблем. И всички искаме да дишаме по-чист въздух. Де Индустриализацията води до по-чист въздух и британското правителство взима мерки е, в това отношение. Аз обаче не смятам, че Европейския съюз трябва да се намества тук. Мисля, че Великобритания трябва сама да се справя. Който и да решава проблема, трябва обаче да действа предпазливо. Не може да се предприемат мерки, които да окажат още по-голям тежест, по-голям натиск върху индустрията. Нашите економики не могат да поемат повече удари, повече наказания, затова предлагам да сме предпазливи Европейския съюз да стои на страни. Катържина Лукашевска. Благодаря, госпожа председател. Политиката в областта на климата и енергетиката е ключов е, въпрос за Европейския съюз, но при е, кризата в е, Западна Европа придобива още по-голяма значимост. За Европейския съюз и държавите членки това е огромно предизвикателство, особено като имаме предвид, че емисиите от замърсители на въздуха води до близо 400 000 смъртни случаи. Разходите, свързани с изпускането на вредни замърсяващи вещества, водят до огромни финансови разходи. Някой трябва да постави въпроса какво сме направили на промишлеността в Европа, че тя да започва да ни лъжи. Дали правилата не са твърде строги. Случай с Volkswagen е показателен. Искам да поздравя Андрей Джип за неговата работа по изготвянето на доклада и че отчети притесненията на всички заинтересовани страни. За нас и за органите на Европейския съюз е важно да предприемем мерки, съчетани с проява на здрав разум и предпазливост. Ограничаването на емисиите от серен диоксид, азотни окиси, прах, въглероден моноксид са важни тъй като ще допринесат за подобряване здравето на хората и няма да допринесат същевременно до допълнителна финансова или административна тежа за малките и средни предприятия. като няма да има и допълнителни разходи за крайния потребител. Госпожа Крин Каденбах, уважаем господин еврокомисар, госпожо председател, радвам се, че днес е, с малки изключения се води дискусия, която повечето европейци ще разберат. Говорим за целите, какво искаме да постигнем. Тук става дума за това да осигурим чист въздух на Европа, да не допускаме преждевременната смърт на или разболявания, заболявания на 400 хиляди европейци ежегодно. Днес говорим за разходите, свързани с това, които са между 300 и 3900 милиарда евро годишно. Най-важното е казваме защо правим това. Най-сетне казваме не да тормозим предприятието, да, предприятията, да въвеждаме някакви странни мерки. Мисля, че това е един приемлив компромис, защото отчита правото на здраве на европейците, но и предвижда мерки за индустрията, за бизнеса, които са приемливи. Мисля, че трябва да подкрепим това компромисно предложение. Председателката благодаря господин Бордан Яцкеневич за една минута. Благодаря, госпожо председател. Доклада на господин Гжип засяга една много важна тема липсата на регулация на тези средни горивни инсталации. Това означава, че в нашето законодателство има празнота и се създават много е, затруднения. Добре е да се опитаме да ограничим вредните вещества във въздуха, но твърде голямата регулация по отношение на емисиите е, води до там, че европейската економика губи своята конкурентоспособност и се стига до по-големи разходи. В Европейския съюз налагаме стрикна регулация, а други сериозни страни замърсителки, като САЩ, Китай и така нататък, остават глухи за, за нещо подобно. Ето защо за европейските предприятия е трудно да действат в глобален план и по този начин се губят и работни места. Така че когато се обсъждат решения от този характер, трябва да сме много предпазливи. Не трябва да налагаме допълнителни разходи, трябва да работим максимално ефикасно. Благодаря Лин Болан за една Благодаря. Въпреки, че не съм съгласна с доста изключения в доклада, приветствам този законодателен акт, което ще доведе до намаляване на емисиите от средни горивни инсталации, които ще бъдат регламентирани за пръв път. И празнината, която съществува, ще бъде запълнена. Замърсяването на въздуха води до смъртни случаи. В моята страна също много хора умират от замърсения въздуха. 3 милиарда евро са разходите всяка година. Това засяга здравето на хората, на околната среда. Затова въпросът трябва да се разглежда сериозно. Но не можем просто да тупаме топката, що се отнася до замърсяването на въздуха. Много повече трябва да се направи, ако искаме да се справим с замърсяването на въздуха. Благодаря. Благодаря. За две минути господин Шогорт е, Чаба. Благодаря. Въпреки сериозния напредък в е, борбата с емисиите, все е, пак качеството на въздуха в Европейския съюз далеч не покрива с европейските норми и нормите на СЕЗО. Така че това продължава да създава сериозни проблеми за здравеопазването, околната среда и качеството на живота. Всичко това има и своето финансово изражение. Става дума за стотици хиляди и милиони е, евро, които ежегодно се изразходват за това. Затова е хубаво, че най-сетне ще запълним празнината между директивата Ектродизайн и е, тази за индустриалните емисии пенсии. Все пак, като се има предвид, че е, около 75% от малките и средните горивни инсталации са собственост на малки и средни предприятия, не бива да ги натоварваме прекалено. Затова смятам, че поетапното приемане на изискванията е да разумен баланс. И накрая, но не по значение, приветствам гъвкавите срокове за съществуващите инсталации, системите за инсталациите за биомаса и отделни изолирани инсталации. Председател, сега госпожа Мия Петра Компланатри, Една минута. Eurooppalaisen ilmanlaadun parantamisen on akuutti tarve, sillä se ei ole parantunut kymmeneen vuoteen ja vuosittain hengitysongelmia ja ennenaikaisia kuolemia on aivan liian paljon. Kaupungissa asuvat ihmiset... Благодаря много. В градовете ние нямаме възможност да, да гарантираме на жителите на градовете какъв въздух Затова смятам, че това е един добър компромис и общите правила трябва да се спавят качеството на въздуха в определени територии е действително много лошо. Съжалявам, че не можахме да постигнем по-добър резултат, но като цяло съм доволна от този компромис е, с възможност за различни срокове за постигане на целите за въвеждане на нови енергоисточници. Мисля, че е постигнат добър баланс. Благодаря на целия екип за преговори, който постигна този резултат. Благодаря, че отчетохте е, факта, че се нуждаем от чисти технологии и добър баланс. Благодаря. И накрая господин Дамян от Софоли. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа своята подкрепа за този доклад. Той е изключително своевременен. Време е да се запълни тази празнина която съществува, защото до сега нямаше регулация в Европа на тези средни горивни инсталации, макар че те представляват 80% от общия брой инсталации. Те се използват на много различни места, генерират около една трета от емисиите на серен двуокиси и азотни окиси, както и голяма част от вредните частици в въздуха. Знаете колко струва на системата на здравеопазване това, че хората заболяват поради замърсения въздух. Аз искам да благодаря на италианския министр, който по време на италианското председателство положи много усилия за подобряване на положението. Надявам се, че сега с регулацията, е, която предвиждаме, ще намалим е, замърсяването без да налагаме голяма тежест на нашите компании. Господин Рикардо Сел Сантош, имате една минута спонтанно изказване от залата. Благодаря, госпожо председател това предложение е наистина добър пример за постигане на синергетичен ефект между изискванията за чистота на въздуха, борбата с климатичните промени, борбата с по-добри условия за здравословен живот. Хубаво е, че комисията приема тези предложения. Разбира се, не бива да забравяме последствията. Говоря за енергоснабдяване, технологични, логистични моменти. Всичко това е важно. Нека припомним най-отдалечените райони. Азорските острови, например, са положителен пример за добра екологична на политика, благодарение на предприятата политика за защита. Председателката сега господин Нотис Мариас също една минута. Колеги, искам да се възползвам от възможността да ви информирам за сериозния проблем, пред който е изправен моята страна преди е, зимата, особено в Атина и Солун. Смогът е сериозен проблем. И това се дължи в голяма степен на увеличените данъци върху отоплението и електроенергията, което принуждава моите съграждани да търсят други възможности за отопление и производство на енергия, използвайки методи от преди миналия век, което е, които са сериозно замърсяващи. Използването на тези замърсяващи горива ще доведе до допълнителен смог. Всичко това е по вина на тройката и поредица германски, е, гръцки правителства. Следващият оратор. Господин Бронислупе, една минута. Имате думата. pranešimui kuris nustato griežtas oro taršos ypač kietųjų dalelių išmetimo. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям доклада за ограничаването и текстовете за докладване на емисиите. Това е разумно. Разумни са предвидените дерогации да се отдели внимание на съоръженията за биомаса. Трябва също така да се отчетат и геополитически политическите компоненти. Нека не забравяме, че се използват различни съоръжения. Това ще е свързано с ограничения по новата директива. Затова настоявам комисията да помисли за съответни условия за тези инсталации, да се окаже и подкрепа, за да се защото да се работи само на собствени ресурси ще се отрази пагубно на тези инсталации, а те създават работни месла. Благодаря сега господин еврокомисаря Хоган. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, няколко от вас говориха за това, че тази директива ще подобри здравето на гражданите. Ако тази директива се приеме, ще предприемем важна крачка към подобряването на въздуха. Да се надяваме, че ще има и други такива крачки. Някои от вас говориха за биомасата и казаха, че ако няма комбинирана биомаса с други видове горива, ще има сериозно замърсяване на въздуха. Е, освен това казахте, че е необходимо да се е, даде необходимото време на някои инсталации, за да се приспособят. Е, някои колеги изказаха тревоги относно въздействието на директивата върху тези средни горивни инсталации. Докладчика полага всички усилия да се намали тежестта върху МСП. Това е една от основните цели – мисля, че предложението въобще е насочено към тази по-малка административна тежест. Предвидени са мерки за смягчаване на въздействието, като например мерки свързани с съществуващите инсталации, намаляването на изискванията за мониторинг, за по-малките инсталации и така нататък. Обръщам се към моя приятел господин Омарджи. Положението на остров Реунион и на другите най-отдалечени райони не е пренебрегнато. В законодателството има предложения, които могат да се приложат на практика в най-отдалечените райони, но държавите членки трябва да предприемат необходимите усилия, за да решат проблема с качеството на въздуха в тези райони. Тъй като тези райони са много специфични, не може те да отговарят на е, същите критерии, които се прилагат на континента. И мисля, че вие ще приемете този аргумент от моя страна. Искам да благодаря на всички, които се изказаха в дебата. От името на моя комисар и колега Вела искам да благодаря на всички депутати, които работиха по това досие. Имаме сега един компромис и той беше почти универсален. Благодаря ви. Последния оратор, докладчик Анджи Гжип. Благодаря, Госпожо председател, искам да благодаря на комисаря Хелген за това, че подчерта, че всичко това е резултат от усилията на целия преговарящ е, е, екип. Въвеждат се строги изисквания за опазване на околната среда, което ще промени доста ситуацията, ще доведе до намаляване на заболяванията, предизвикани от замърсяването на въздуха. Постигнатия компромис е, има също и сериозни бизнес аспекти. Е, очитат се интересите на малките и средни предприятия, както и тези на държави членки, които могат да изпитват е, проблеми с средните горивни инсталации, с които разполагат. Искам да благодаря на председателя Лавия, който участва в всички тристранни срещи. За да могат да бъдат въведени по-строги стандарти от тези предвидени в директивата в тези райони, където не се прилагат най-съвременни технологии. Не, че държавите членки не могат да законодателстват сами в тази област, те могат да правят каквото е предвидено в прерогативите им за намаляване на емисиите. Съществуват изключения. Това е проява на здрав разум, защото ние разгледахме какви са възможностите за намиране на решения, особено в области, където се използва биомаса, а не възобновяеми енергоисточници и където има по-завишено съдържание на прахови частици. Ние направихме баланс между екологичните изисквания и тези на индустрията. Ако разходите за модернизация на дадена инсталация са по-високи, отколкото изграждането на нова, трябва да бъде оставена на доизживяване и на нейно място да бъде изградена нова такава, след като тя бъде извадена от експлуатация. Отново искам да благодаря за подкрепата, която отказ... ни оказахте по време на работата. Благодаря, господин докладчик.